Bene, possiamo iniziare questa nostra riunione del pomeriggio. И така, нека да продължим с следобедното ни заседание. първите 30 минути ще бъдат посветени на въпроси към комисията давам думата Тем другата на колегата, която ще зададе своя въпрос към комисията, госпожа Мариче Шаке. Благодаря ви. Знаете какво сте естеството на моя въпрос и не е съвпадение, че една година след смъртта на господин Риджени, Въпросът ми е свързан с Египет. Много безпокойства имаме ние по отношение на Египет и това, което се случва там и явно не се отдава дължимото значение на това, което се случва или може би е липсва политическата воля от страна нашата институция за да се занимае с този въпрос. Нека да повторя въпроса си, за да сме по-точни. От септември 2016 няма европейски няма посланика в е, Египет. Господин Рано Брендер в момента изпълнява должността на Шарж Дефер. Много проблеми има с Египет, включително нарушение на човешките права, масови и ам, произволни ам, съдебни производства, задържания на ам, активисти за човешките а, права. Трябва да се водим от приоритетите, приоритетите ни, свързани с партньорството. Все още някои политики от областта на политиката за съседство все още не са приключили, но трябва да бъдат обсъдени спешно с египетските власти тези теми то на високо ниво. Да се знае защо няма посланник на Европейския съюз в Египет, кога ще бъде назначен такъв и може ли да обясните по какъв начин нарушенията на човешките права се разследват от египетските власти. Съжалявам, ако бях прекалено бърза. Грация, грация, е, Благодаря. Госпожа Коцивитис има думата, за да отговори. Yes, thank you. Uh, first... Благодаря ви. Извинявам се, че нашият ръководител на отдела не може да присъства на заседанието. Европейския съюз се ангажира силно с зачитането на човешките права, върховенството на закона, както и дава голямо значение на ролята на гражданското общество насякъде по света. Е, Египет е поел ангажименти е, на редица международни форуми да зачита човешките права. Това беше и по времето на форума в Женева. В Конституцията на Египет това също е застъпено. Темата е обсъждана и по време на двустранни срещи. Стабилност и сигурност, това, е, е, това са понятия, които са много важни за нашия регион. Стабилност не може да има, ако не се зачитат изцяло човешките е, права. Има глобална европейска стратегия, свързана с сигурността. Тази стратегия беше представена от Върховния външен представител на Европейския съюз през лятото. Ние работим по тези въпроси с всичките ни партньори, включително и с Египет. Наскоро имаше среща на високо ниво с египетските власти и това послание беше ясно им изразено. На 21 декември имаше министерски срещи в Египет, имаше и среща с нашият комисар по разширяването господин Йоханес Хан през октомври, когато той беше в Кайро. Следим развитията, свързан с човешките права. 24 май, 2 е май на 12 януари. Това са датите, на които са взети решения, които са в разрез с общоприятите принципи, като последното решение беше за замразяване на авуарите на неправителствена организация. На 11 януари имаше среща на изпълняващата длъжността Шарж Дефер в Египет. В стратегически документ е изготвен, който ще въжи за следващите три години след преразглеждането на политиката за съседство. През първата част на 2017, април или май, ще се състои съвместна среща с египетските власти, на които ще бъде определен документ с основните приоритети. Важно в Египет да се подсили външната политика, да се подсили процеса на стабилизирането в страната, да се изпрати ясно послание за зачитането на човешките права и за отдавна дължимата роля на гражданското общество. От а, а, Върховния представител на Европейския съюз на 31 декември беше назначен кандидат, а, който ще вземе длъжността на посланник в Египет. Това ще стане през следващите седмици. Ще има и размяна на мнения в АФЕТ с това лице, веднага щом то поеме новата си длъжност. Благодаря. Доволна ли сте от отговора на комисията или искате да добавите нещо? Да, това беше един списък с официалните ангажименти на Египет, но във въпроса си посочих, че има проблем с политическата воля. Няма политическа воля, която да допринесе за зачитане на човешките права, трябва да се застъпи въпроса за справяне с тероризма, за справяне с миграцията също трябва да си има предвид и законите а, срещу тероризма в а, страната. А, съвета не трябва да повтаря грешките си от миналото. Много често са жертвани правата на млади хора на цели поколения в Египет и тези права все още липсват. А, в Египет е необходимо да има едно ам, общество, което а, да се радва на просперитет и а, демокрация. Благодаря ви. Ще добавя аз нещо, защото не разбрах и аз отговора. И въпросът е много ясен. Нямаме европейски посланник в Кайро. И искам да знам дали това се дължи на някаква политическа позиция от страна на СВД. Чувате ли превода? Чувате ли превода? Ripeto, La risposta che lei ha dato mi associo. Така, е, исках да кажа, че вие дадохте отговор на госпожа Шхаке и това не е отговор на въпроса, който беше зададен от нея. В Египет няма посланик на Европейския съюз. И ви питам дали това се дължи поради някаква политическа позиция от страна на СВД и която да е свързана с властите в Кайро. За това ли не изпращате посланик, защото има проблем с египетските власти или има някакви други причини? А, вие очертахте и други а, въпроси, а, свързани с кандидатурата, която е излъчена. Благодаря ви. First to по първия въпрос ще повторя, че човешките права, демокрацията, върховенството на закона, това са все принципи засегнати в политическия диалог и а, тези принципи са изтъквани по време на разговорите ни с египетските а, власти. Тези принципи са заложени и в а, принципите ни за партньорство с а, а, тях. Относно посланика, ще кажа, че има излъчена кандидатура за посланник от името на Европейския съюз и ако получ... когато получиме съгласието на египетските а, власти, а, а, за това лицето да пристигне през следващите седмици. Това ще е възможно след като формалностите бъдат приключени в момента така всички процедури и това ще се случи а, бързо, няма никакви политически сигнали или нещо подобно. В момента Шарже Дафер изцяло е опълномощен да изпраща всякакви послания към египетските власти по всички въпроси, свързани с човешките права. Както вече споменах, това се отнася и до случая през януари с въпросната неправителствена организация. Благодаря ви. Може ли вашата служба да ни изпрати един по-подробен отговор в писмена форма? По този начин а, ще имаме ам, възможност да проведем една по-здълбочена дискусия. Това възможно ли е да стане? Добре, благодаря ви. Следващия въпрос, втория въпрос. Думата давам на, госпожа, госпожа, на господин Астровичус. Благодаря ви, господин председател. Знаем всички как, колко плачевна е ситуацията в Беларус. През декември в пленарна зала проведохме дебат по темата, но сега искам да получа отговор от ЕСВД на 1 декември. Беларуските власти са извършили още едно смъртно наказание а, срещу господин Якавицки, като преди това е извършена екзекуция на господин Иван Кулеш и господин Сергей Калмицки през ноември, както и през април на господин Сергей Иванов. А, това е станало през 2016 -та. но това, което а, се случва противоречи на ангажимента поет от беларуските власти в, рам, в рамките на разговорите с ООН за въвеждане на мораториум върху смъртното наказание. Какви мерки са предприели европейски Какви мерки е приела Европейската комисия следствие на действията на беларуските власти? Дали беларуските власти са отговорили на някои от исканията и на Европейската комисия. И ако по какъв начин, ако въобще, ам, извършването на а, смъртни наказания може да изиграе роля в а, бъдещата политика на Европейския съюз по въпросите с Беларус. Благодаря. Моля, имате възможност да отговорите. Благодаря, господин председател. Наистина, 2016 година не беше добра година, що се отнася до смъртните наказания в Беларус с 4 такива наказания, 4 изпълнени екзекуции – по-настоящем имаме двама затворници, които изчакват изпълнение на смъртно наказание. След всяка екзекуция или решение за такава е имало изявление. До сега през 2016 година имаме 13 10, извинете, такива изявления. Вие обърнахте внимание на увеличената бройка, въпреки ангажимента на Беларус към ООН да разгледа използването на смъртното наказание. Ние напомнихме на Беларус, че трябва да се зачитат правата на човека, Напомнихме им, че тези принципи трябва да са водещи при външната политика на Беларус. Освен това, отново заявихме, че ние сме против смъртното наказание, защото това е посегателство срещу човешкото достоинство. Беларус е единствената европейска държава, която изпълнява смъртно наказание. Ние я призоваваме да въведе мораториум като първа стъпка към премахване на смъртното наказание. На този въпрос се обръща внимание при всички контакти с Беларус. Господин Ламбринидис, например, през март 2016 година говори по тази тема с президента Лукашенко на най-високо ниво, произнесе и реч на срещата в Минск. На 7 юни срещата между Беларусия за първи път се проведе в Беларус. като присъства директора на СВД, което е едно много високо ниво. Разглеждаме този въпрос и в групите за съгласуване. Това се случи два пъти през мината година. На 21 ноември също разговаряхме пряко с президента Лукашенко. Темата освен това се повдига редовно и от ръководителя на делегацията на място. Имаше и среща, организирана заедно с Белоруското външно министерство и съвета на Европа. Ние участвахме, тя беше проведена през декември и темата й беше именно смъртното наказание – за първи път член на НПО, наречено Вясна, успя да присъства на проявата. Сигурно искате да знаете как откликнаха белоруските власти. Така или иначе, те бяха съорганизатори на проявите през март и декември. През октомври Беларус за първи път прие план за действие по правата на човека. Той ще се изпълнява до 2019 година. Ще бъдат организирани и прояви, свързани с темата смъртно наказание. Много е важно да има такива обществени прояви, защото самия президент и властите оправдават смъртното наказание с голямата обществена подкрепа. 1996 година беше проведен референдум и мнозинството от населението беше подкрепило смъртното наказание. През март 2016 година Вилнюския е независим институт по социално-политически науки установи, че над 55% от жените и над 70% от мъжете са за запазване на смъртното наказание. Като повечето от поддръжниците са млади хора, а не възрастни. Така че това едва ли скоро ще се промени. През декември един от двамата независими депутати в парламента на Беларус внесе темата за разглеждане. Но в крайна сметка беларуският режим не желае да се подаде на външно влияние. Президентът ще вземе решение, когато смята, че е назрял моментът. Междувременно Сигурно се питате какво значи всичко това за бъдещата европейска политика спрямо Беларус. Разбира се, че изпълнението на смъртното наказание в Беларус тревожи държавите членки. Това беше отразено и в заключенията на съвета от мината година, които гласят, че Беларус трябва да предприеме решителни стъпки по посока на правата на човека. Беларус изисква от нас да има правна основа за отношенията ни – Именно така ще видим какви са изтъпките на Беларус, но мораториума на смъртното наказание ще бъде важно условие. Освен това, ние изпратихме първия ориентационен документ за приоритетите на партньорството. Сега чакаме отговора на Беларус. Смъртното наказание е един от основните проблеми, разгледан в документа. Благодаря. Благодаря. Давам ви думата отново. Благодаря, господин председател. Току-що чухме отговора на три въпроси, които бях задал, но ние трябва да се запитаме за каква страна става дума. Това е авторитарна страна. В ръцете на един човек, който налага своите политики. Като той използва смъртното наказание не само за наказание на престъпниците. Мисля, че белоруските затвори са достатъчно наказание и за най-жилавите, защото условията там са ужасяващи. Чрез смъртното наказание президентът показва своята сила, показва, че той е този, който управлява, той и е никой друг. Наистина ние имаме тези 10 изявления – Нима европейските институции вярват, че след седмото или осмо изявление ситуацията ще се промени? Сериозно ли говорим? Сигурно ще имаме 13, 14, 17 изявления през 2017 година. Нищо няма да се промени. Същевременно Европейския парламент предложи да отпаднат текстилните квоти в търговията с Беларус. Това е просто несериозно. Единствената европейска страна с толкова изостанала политика в тази област, а ние нямаме принципна и ясна политика спрямо нея. Господин председател, не мисля, че получения отговор е удовлетворителен. Ние потъпкваме европейските ценности в отношенията си с Беларус. Желаете ли да реагирате? Благодаря. Ние не очаквахме някакво чудо след осмото изявление – но решихме, че ако няма такова изявление, ще се мисли, че има промяна на политиката ни. Именно за това винаги излизаме с изявления при подобни събития. Правим го и в Беларус. Нашата политика е тази на критичния ангажимент. Наистина Обсъждаме и тарифи, и квоти, и достъп до финансиране. Но ние сме пробвали с политиката на изолация, знаем, че това не работи. По-скоро е необходимо да се следва политиката на ангажираност. Имаше и някои стъпки, които бяха обещаващи. Надяваме се това да продължи да има осезаем резултат. Благодаря. Грация. Е, Благодаря. И третия и последен въпрос е този на Адам Коса. Адам Коса не е тук но ще дам думата на господин Токаш, който ще представи въпроса. Благодаря, господин председател. Господин Коша се извинява за своето отсъствие. Извинява се, че не може лично да зададе въпроса си но нямаше как да бъде при нас, затова ме помоли да го представлявам. Аз самият бях доста шокиран от данните, на които се натъкнах. Оказва се, че по света има 1 милиард хора с увреждания. Това е шокиращата цифра – Знаем, че има конвенция на ООН за правата на хората с увреждания и съгласно тази конвенция трябва да се следва подхода, основан на правата на човека. Осемдесет процента от хората с увреждания обаче – живеят в развиващи се страни. Ето защо подхода, основан на зачитането на правата на човека, просто не работи. Международната общност се опитва да намери решение по пътя на благотворителността. Въпросът е СВД дали следва подхода основа на правата на човека, когато работи с хората с увреждания. подход, който против, се противопоставя на подхода на благори, благотворителността. Благодаря ви. Заповядайте. Благодаря Европейския съюз утвърждава правата на хората с увреждания, тяхната интеграция и пълноценно участие в обществото. Това отговаря на подхода основан на човешките права. Също така означава, че ние се водим на първо място от Конвенцията на ОНЕ за правата на хората с увреждания. Уврежданията не бива да намират някаква мярка в благотворителността. Подходът основан на човешките права означава пет принципа. Първият не дей да вредиш, а цели максимално добро. На второ място равен достъп, трето участие в процеса на вземане на решения, Access to information. четвърто прозрачност и достъп до информация, пет отчетност и отговорност, що се отнася до върховенството на закона. Тези принципи означават, че правата с увреждания трябва винаги, правата на хората с увреждания трябва винаги да бъдат зачитани. Трябва да се обръща внимание на това, тези права наистина да бъдат равностойни на правата на всички останали членове на обществото. Благодаря ви. Благодаря за отговора, аз го приемам. Принципът е много красив, наистина. Ние бихме искали подхода основан на правата на човека да се разшири. Това е глобалната кауза. Но разбира се, в тези трети страни това ще се постигне след доста време. Благодаря. Благодаря на почитаемите членове. сега можем да продължим заедно с делегацията за връзки с държавите от Машрек. Председателя е господин Марис Матиас. Ще помоля да се присъедини към мен на трибуната. Bene, possiamo iniziare. Можем ли да започнем? С а, изслушването, което според мен е много важна част от нашето заседание. То се провежда съвместно с делегацията за връзки с държавите от Машарек. Темата е изключително важна, а именно положението с правата на човека в Сирия, извънредно положение в Сирия, е изключително деликатна и наложителна тема е това. Сирийския въпрос, въпроса за Сирия е най-широко обсъждания въпрос в медиите. Преди два дни започнаха преговори за мир между опозицията и сирийското правителство. Преговорите започнаха в Астана. Днес имаме петима важни гости, които ще ни дадат актуална информация за ситуацията и някои а, минали нарушения на правата на човека. Ще ги представя. На първо място епископ Антуан Одо, халдийски епископ в Алепо и председател на Каритас Сирия. Господин Алдо е роден в Алепо през 1946 година и се присъединява към Обществото на Исус през 1969 година. Става проповедник през 79-та година. Той идва тук от Сирия и му благодаря, че дойде. Втория ни гост е господин Шияр Халеал, журналист и активист за права на човека от Африн Лепо. Той прекара 30 месеца в Центъра за задържане в Дамаск поради работата му в областта на, на правата на човека. Преди това той е работил с Лахдар Брахими, бивш специален пратеник на ООН за Сирия. На следващо място господин Матиас Бенке, координатор за Сирия към Върховния комисариат за, безънч... за правата на човека към ООН. Той вече се е срещал с членове на подкомисията тук в Брюксел. С нас е и ем, професор Джошуа Ландис, директор на Центъра за ам, изследвания на Близкия изток в университета в Оклахома. Освен това, господин Ландис е председател на Сдружението за изследвания на Сирия и госпожа Сара Ли Уитсън, която е изпълнителен директор на Human Rights Watch е, за Близкия източник и Северна Африка. Е, тя покрива 19 държави, персонала, за който отговаря, се намира в 10 страни и е, е водила десетки мисии, проучвателни мисии в целия регион. Мисля, че тези гости имат много е, голямо значение. Също така приветствам представителя на Европейската служба за външна дейност. На първо място ще дам думата на съпредседателя госпожа Матиес, която ще обясни как е структурирано нашето изслушване. Много благодаря. Ако си сложите всички слушалките, ще може да чуете превод, защото а, аз ще говоря на португалски. Здравейте на всички! На първо място искам да ви поздравя, господин председател, за това, че бяхте избран за председател на тази подкомисия. Свикнали сме да работим с вашата подкомисия и във втората част на мандата ще продължим да работим заедно. Това заседание е много важно с делегация за връзките с Машрек. Работим постоянно с четирите държави от Машрек, не само Сирия, но и с Ливан, Йордания и Египет. Работим много с Сирия, както сигурно се досещате. През последните няколко години това е жизненно важен въпрос. Много оратори има днес с нас, за това няма да казвам нищо повече в началото, ще коментирам по-късно. Най-важното е да им дам е, възможност да представят мнението си, след което ще имаме дискусия. Благодаря на всички ви, че сте тук с нас. Мисля, че можем да започнем с епископ Одъл. Благодаря. Можете да говорите португалски, ако искате, разбира се. Ще започна с Монсеньор Алдо. Разполагате с 10-12 минути, след което продължаваме с дискусията. Mesdames et messieurs, Уважаеми дами и господа, от средата на декември месец 2016 година всички погледи са вперени в Сирия, най-вече в Алепо, втория по големина град в страната след столицата Дамас. Алепо е, е търговски център, но също така исторически и културен център. Това е една богата земя във всяко едно отношение. Той представлява едно огромно етническо и религиозно многообразие, християнско, мюсюлманско и художествено. В Алепо има многовековно наследство и той представлява мост между Запада и Изтога. В последно време медиите описват източен Алепо и това може да е изходна точка за размисъл днес. Когато чуем източен Алепо, това означава Стария град със своите сук, пазари, с а, джамията Омаят и много други е, важни джамии. Стари черкви, които са на различни християнски е, традиции, арменски византийски и други. Така че това е биещото сърце на економически, християнски и религиозен Алепо, което е унищожено от 5 години, бива унищожавано от 5 години насам и в момента то е център на насилие при положение, че в миналото този град означаваше гордост, стабилност, просперитет. Накратко, той имаше огромна и силна история като Алепския камък. Като председател на Каритас Сирия, като живеещ в града, като епископ в халдейската църква в Сирия. Многократно ми се е налагало да ходя в източната част на града, за да видя какво е ситуаци... каква е ситуацията там, да се срещна с пострадалите семейства и да видя хуманитарната обстановка. От 19 до 22 януари тази година, преди няколко година, Негово върховенство кардинал Идзинари посети нашия град, както и изпратеника на папа Франциск монсеньор Джан Петро Алдозо, за да окажат цялостна хуманитарна помощ. Искахме да открием център Каритас за бебета, малки и възрастни хора. Образованието и здравеопазването е изключително важно за нас. Най-важните неща, с които се опитваме да помагаме на семействата в Алепо и да ги поддържаме на крака, както и да спомогнем за възстановяването. След този малък увод ще се спра на две неща в моето изказване. На първо място, състоянието на раздробяване и разрушение – това е добро описание за сирийския народ, особено гражданите на Елепо и то на източната част е, на града, които живеят сред руини. На всяко ниво, отговарящи в правителства, международни делегации, неправителствени организации, навсякъде ние казваме колко важно е да има образование и здравни грижи. От тези два аспекта е, трябва да знаем, че всичко е унищожено и телата, и духовете на хората. И е, когато как трябва да разбираме е, това унищожаване, това раздробяване? Разбира се, войната пусна корен в едно общество, основано на трибализъм, върху традиционни религии и е, сблъскващо се с модерност и глобализация. Не можем да говорим за унищожението на една страна, на един регион, е, и на една култура, ако не разгледаме положението преди войната, което според много бе съвършено. Сирийското правителство с помощта на военен режим гарантираше обединеност беше необходима регионализация на конфликта, за да може всички неравенства в Сирия да излязат на яве религиозни, економически и социални. В международен план се забелязва треска към природните богатства, газа, петрола, също така и търговията на оръжия. Нещо, което папа Франциск подчерта многократно, когато говореше за мъченическата сирийска войска. Не бива да забравяме, че става въпрос и за лидер, е, религиозно състезание между сунити и шиити. Достатъчно е да видим какво става през последните месеци в Бахрейн и в Йемен, за да видим в каква степен религиозната тежест е, е важна в арабо-мюсюлманския свят. Та, можем ли да смятаме е, двубоя между шиити и сунити като пример за провал на исляма, при положение, че на Запад се защитават правата на хората и понятието за гражданство за да се утвърди мястото на всеки индивид в обществото. В арабския свят се цели диференциация между политика и религия. Сега бих искал да е, препратя към втория съвет на Ватикана, на католическата църква, за да внеса повече яснота в конфликта между шиити и сунити, та дори и в конфликта между Запад и Изток. Най-голямото предимство на този съвет са три важни документа – Унитати Средента грацио върху е, хуманизма, тате, върху между, за международни, междурелигиозния е, религи, е, диалог и документ за религиозните свободи. Тези три документа позволяват на католическата църква и нейните поклонници да намери мястото си в между е, между диалога и между различните общества и да работи за човешко достоинство, солидарност и общо благо. От друга страна, арабския свят трябва да помисли как да се адаптира. Той няма нужда от една система на базата на правата на човека, внесена от Запада. Няма нужда и от търговия на оръжия, с оръжия. В заключение в тази първа е, част ще кажа, че унищожението застигнало повечето сирийци подчертава, че проблема за миграцията и разселването на местно, регионално и световно ниво е злото, което трябва да борим, защото то засяга както духовете, така и телата. Ако нямаме една единност и обединеност, Днес ще, си дадем сметка, че тази петгодишна война доведе до унищожение на всяко ниво. Унищожаване на местообитанията, на търговията, на фабриките, на образованието, погром над инфраструктурите, липса на електричество, разрушаване на пътищата. Ще ви дам няколко статистики. 7 милиона разселени в страната има, 5 милиона бежанци в съседните държави, 2 милиона мигранти в Европа, 2 милиона деца не ходят на училище. Всички социални тъкани на Сирия са разкъсани от тази война, предизвикала омраза, фанатизъм и непознаване. Въпросът, който си задаваме е следния. Какво да правим, за да излезем излезем от тази ситуация. Това ме води до втората част от моето изказване. Хуманитарна сплотеност и възстановяване. Наред този пейзаж за изолация, с изолация, какъвто е, е в Алепо в източната част на Алепо. Не можем да стоим с кръстени ръце, както едно време правят арабските е, поети. В книгата Алал Атлал е, в е, Християнската църква познава тази мисия и иска да създаде надежда. От една страна се, е, е, има е, на разрушаване на местата на поклонничество. От друга страна има усилия за възстановяване на, на черквите. Има засилване на насилието и също така разпространение на групировката Ислямска държава, която утвърди, че води свещена война в името на религията. Младите хора следователно биват потиквани да си съберат багажа и да тръгнат все повече проповедници са убити, има лаици, които също са убити, защото са отказали да се отрекат от християнската вяра. Е, цели християнски села са обезлюдени. Християнските квартали в Алепо, Дамаск и Джезире е, са свидетели на огромно насилие и не знаят хората къде да отидат и какво решение да вземат. Същевременно тези християни в е, Стария и в Новия Завет, е, те се оповават на него, също така те е, ходят на литургия и се смятат за наследници на Месопотамската църква. това наистина е едно прекрасно християнство, което е вярно, което е хранителница на, на съкровища от векове насам и също така неговата история е белязана от мъченици. Ние ще пазим това наследство не само егоистично, за да го запазим за нас, а за да разпространим неговата светлина и истина. Истината на универсалната църква на арабския и мисюманския свят. Представете си, ако няма хри- християнско присъствие в арабския свят, което да налага зачитане на разликите. Папа Франциск каза, не можем да си представим един близък изток без християни. Християните в изтока, особено тези в Сирия, имат едно двойно предназначение по отношение на исляма и католическата църква, защото това са два бели дроба на изтока и на запада, както и, е, и папа Йоан Павел II обичаше да казва Диалога, зачитайки другия, е път водещ до Бога и път, който подобрява човека. И в заключение бих искал да привлека вниманието ви към следното. Сирийската църква не иска да се оплаква и не иска да говори за преследванията, преживяни от мюсюлманите. Преследването води до заминаване, до напускане, до миграция. Разбира се, има насилие, преживяно от хи... християни и от сирийци и от мюсюлмани, но това е една история на братство, на принадлежност към една и съща земя и култура, която искаме да запазим заедно за живота и радостта на всички. Кризата, през която преминава Сирия днес, води до бедност, до физическо и е, умствено заболяване, засягаща и най-слабите най-много жени и деца. Всички се нуждаят от помощ във всяко едно отношение. Виждаме проституция и сексуална злоупотреба с деца. тървестити, които се събират на централния площад, също търговия с човешки органи, продажба на жени в насилствени бракове без тяхното съгласие. Насилието води до бедност и до мизерия и е, то отнема на човешкото същество минималното му достоинство и психологическа и физическа цялост. Каква ще е нашата реакция като сирийци и християни? Трябва внимателно да следим ситуацията в сирийското общество и се обръщаме към християните в целия свят да се опрат към социалната доктрина на църквата, насърчаваща човешкото достоинство, солидарността, общото благо и принципа на субсидиарност. В качеството ми на епископ и председател на Каритас Сирия виждам приливната вълна от бедността. Следим политическия дискурс и религиозния, но има раз, раз, разширяване на насилието и на бедността. Също времено аз поделям радостта на християни, особено нези, които работят заедно с мусулмани, за да помагат на вътрешно населените лица. Те имат една обща цел, едно общо зачитане на другия. Те признават, че всички принадлежат към една прекрасна държава с невероятна история и имат една и също гражданство, което надхвърля езиците и е, религиите. Още веднъж ще цитирам папа Франциск, който говореше за е, стойността на срещата. При положение, че днес е, е, се култивира сблъсък, фрагментация. Напротив, трябва да се върви, да се срещнат другите и заедно да създадем тази култура на срещата, на спояването, на приятелството, в което ще намерим събратия и където ще можем да говорим с онези, които са на различно мнение, с инакомислещите и които имат друга вяра от нас. Почитаеми членове на парламента, ние искаме да помогнем Сирия в нейното възстановяване. Това няма да е лека задача, но тя ще е възможна, ако успеем да избегнем грешките от миналото. Важно е да се насърчават и финансират образователни проекти, целящи е, изграждане на диалог, който да е обективен, да се приема другия. Другия не може да е просто неверник или лош практикуваща религия или изменник, което е политическата дума. Другия е достоинството, свободата, поле на солидарност, способност за създаване на общо благо, т.е. граждани с едни и същи права и задължения. От друга страна, трябва да се възстанови физическото и психичното здраве на хората, да се спомогне за възстановяването на болница, болници и е, снабдяване с лекарства. Уважаеми членове на парламента, от името на Сирия и от собствено име ви благодаря за това, че ме изслушахте, че ме разбирате и че ще помогнете. Благодаря. Eh, Благодаря. Сега давам думата на госпожин Халеал 12 минути. أشكركم بالبداية أشكر البرلمان الأوروبي وبالأخص رؤساء اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان ورئيسة وفد العلاقات مع دول المشرق Благодаря. Благодаря на Европейския парламент и на делегацията за връзки с държавите от Машрек. Искам също така да благодаря на всички, за присъствието. Готов съм да отговоря на вашите въпроси. Самият аз представлявам работната група, която отговаря за задържаните сирийци. Групата беше сформирана преди 6 години, защото ние искаме да се документират всички посегателства срещу правата на човека в Сирия. Ние следим ситуацията, следим какво се случва с освободените. Следим също така и съдбата на тези, които заминават за Европа. Честно казано, аз не мога да говоря в духа на предходния оратор, мога да говоря за човека в Сирия, за отговорността и за съдебната справедливост. Много е трудно това, което преживява Сирия в момента. Имаше една проява, в която участва режима и опозицията. Самият аз се интересувам живо от всичко, което се случва в Сирия, всичко, което е свързано с правосъдието, правораздаването и справедливостта. Освен това, ние заявихме своята подкрепа за спирането на огъня. Но знаем, че това спиране на огъня всъщност не беше спазено. Имаше десетки нарушения от страна на Хизбола и други. Непрекъснато поддържам контакти с гражданското население. Знаем, че мястото Барада е място, където всъщност режима бомбардира и той е виновен, а не военните. Бих искал също така да уточня, че аз мога да говоря за времето по време на администрацията на Обама. В началото на революцията, през първите 6 месеца, имаше единствено мирни лозунги. Тогава Американският посланник в Дамаск отиде в Дария, той искаше да се срещне с хората, да види какви са техните искания. Но полицията на режима се яви на същото място и всъщност арестува голяма част от участниците в тези преговори. Трябва да кажа, че имаше човек, който беше отдушен единствено за това, че е цитирал революционни лозунги – Цялата тази информация беше предоставена на посланника, но той така и нищо не направи. Честно казано, това, за което настоявам пред Европейския съюз, е да се сложи край на насилието, да се чуят нашите искания, да се поеме отговорността, всеки да отговаря за своите действия – това е единствения начин преговорите в Астана да успеят да имаме след това истински мирни преговори в Женева. Няма ли справедливост, няма и доверие. И няма и никакво бъдеще. Много е важно да успеят обаче мирните преговори да се види участието на Русия и Иран, да се сложи край на всички тези нарушения и да се преговаря за мир. Ние знаем, че режима започна посегателствата срещу населението. Аз бих искал да ви напомня, че самият аз Бях задържан за две години и половина, единствено защото съм защитавал правата на човека. Освен това, бях участвал в различни прояви в подкрепа на несправедливо задържаните, които знам, че бяха изтезавани. Сирийците умират всеки ден и сред тях има хора, които абсолютно нямат абсолютно нищо общо с оръжията или с военната дейност, които никога не са излизали с каквито и да било лозунги, а единствено са искали да защитят всички сирийци. Бих искал да подчертая, че Европа може да има много важна роля, че наистина тя трябва да защитава международното право и правата на човека. Би трябвало да се постигне реален напредък и да се има предвид, че не се ли намери решение на проблема, няма да се реши проблема с миграцията в Европа. Защото тази култура на безнаказаност всъщност доведе до пълното, пълната загуба на доверие на сирийците в международното право. В Сирия вече няма справедливост и израства цяло поколение, което не може да направи каквото и да било. Но Европа трябва да работи в името на помирението, и тя може наистина да бъде ефикасна, да бъде много силна в тази своя роля. Необходимо е да се разгледат всички нарушения, цялата информация за военно престъпленията. Тази информация трябва да стигне до отговорните лица, да има наказателно преследване. Само така може наистина да се постигне успех. В Европа също трябва да има такива наказателни преследвания и те да са насочени към хората, които са участвали в екстремистка дейност. ние можем да разпространим и доклада на ООН за военно престъпленията. В Европа знаем, че има излезли присъди. Аз мога да дам пример с някои ирански и сирийски бизнесмени, дори руски бизнесмени, които са участвали в военно престъпление. Има различни преговори, които се водят, исламистите участват в тях, но аз казах какви са нашите искания. И ще видим дали ще се проведат реални преговори в Астана или където и да било другаде. Необходимо е да се следва политическия процес. Също така бихме искали да гарантираме участието на жените. Те трябва да бъдат чути и това да се има предвид при резолюциите на ООН, да се разговаря и с активистите от Сирия. Без такива гаранции не може да има положителен резултат. Аз поддържам непрекъснат контакт с всички представители на гражданското общество. Поддържам контакти с християните. Християните от Дамаск са често предмет на посегателства и насилие. Те са обект на такова насилие аз мога да ви представя и документи, от които става ясно, че министрите в Сирия упражняват натиск върху християните в Дамаск, за да ги принудят да си тръгнат. освен това, като говорим за правата на човека, трябва да се знае, че има хиляди сирийци, които са блокирани в Сирия, задържани в Сирия. А самият съм запознат, защото знам кои са тези хора. Аз не се определям като кюрт, аз съм просто човек, аз съм сириец, повечето от сирийците са като мен. Ние не сме екстремисти, не сме ислямисти. И бих искал наистина всички вие да ни помогнете, за да се поеме съответната отговорност. Благодаря. Благодаря. Господин Бенке има думата сега. Um, Благодаря, господин председателю. Поздравления за избирането ви на този пост председател на комисията, уважаеми членове на парламента. Благодаря на всички ви за тази покана. За мен е чест да съм тук. Ще ви представя сирийската криза от гледна точка на ОНЕ и от гледна точка на хуманитарните въпроси. Ще ви кажа какво прави ОНЕ във връзка с Сирия, що се отнася до човешките права и след това ще се спра на по-конкретни въпроси, след като очертая общата картина и след това ще се фокусирам и върху последните развития и нашите безпокойства, свързани с това, което се случва в момента. И накрая се надявам, че ще се вместя в отреденото ми време и ще очертая перспективите, и това, което може да се направи и за напред, за да се насочат нещата в правилната посока. И сега, относно а, Обединените нации и човешките права от една страна и Сирия от друга. М съвета по човешките права създаде комисия, която да се заеме с а, раз за случаите за нарушаване на човешките права от 2011 година до сега. Резултатите се обявяват по-прилично. Генералният секретар е докладвал на всички, на всички нива в ОНЕ, дори на съвета по сигурност за това как се развива ситуацията. Върховния комисар по човешките права и предишния и настоящия съобщават винаги публично как стоят нещата с човешките права в Сирия и как стоят нещата в Алепо по-специално. На оперативно ниво ние работим съвместно с колегите ни, които се занимават с хуманитарните въпроси, работим и с гражданското общество и на международно ниво. Това, което е важно. ООН изигра ключова роля и то в този смисъл, че пренесе ситуацията в публичното пространство и ам, допринесе за това да се търси решение на проблемите. Ние се фокусираме върху аспектите, свързани с, с хуманитарните въпроси. Много проблеми са свързани с хуманитарната ситуация, с разселванията и така нататък. Ние работим с нашите партньори в тази област по хуманитарните въпроси, но а, разбира се, всичко се свежда от това дали се спазва хуманитарното право на международно ниво, както и принципите свързани с хуманитарната помощ. Това, което установяваме е, че изцяло се пренебрегват международните стандарти в този конфликт. Международните стандарти се подкопават, особено що се отнася до закрилата на гражданите всички обществени институции а, са обект на нападения от а, всички страни в конфликта. На второ място, друг въпрос, който наблюдаваме отблизо и а, нещо, за което не се знае много, не е документирано много по политически въпроси, е начинът по който се извършват задържанията. Не говорим само за задържанията и за хилядите хора, които са изчезнали. Това се отнася до всички страни. Това е нещо, за което въобще не можем да си представим в какви измерения е, колко души са били задържани, колко души са изчезнали. И това е голям проблем, който трябва да. Ам, бъде засегнат и ще се върна на него. На трето място въпросът свързан с администрацията и правосъдието. Правосъдието и от двете страни има закони за противодействие на тероризма, които бяха приети, които а, застъпват себе си елемента за защитата на човешките права, но от друга страна се прилага драконовско правосъдие или по-скоро произволно правосъдие, което не почива на никакви разпоредби. Има също и информация за робство което а, се упражнява от страна на Даеш. А, понякога а, говорим и за случаи на мъчения. Конфликтът не се описва винаги като етнически, въпреки че има такъв оттенък, защото има хора, които биват преследвани поради това, че принадлежат към определена група. Това е а, общата картина, която обхваща някои общи а, аспекти. Сега ще навляза а, в по-големи подробности, като ще се спра на по-скорошните събития и проблемите, с които се сблъскваме. В момента се извършва офензива срещу ИДИЛ и, или Даеш. Конфликта става все по-интензивен. Питаме се каква е ситуацията на гражданите в регионите, които са под контрола на ИДИЛ или пък а, други групировки поемат контрола на тези региони. Ам, Албаб е а, част от региона на Алепо и а, там а, се прави опит да се изтласка ИДИЛ, а, но разбира се има и цивилни а, жертви. А, гражданите в Рака също имат нужда от а, подкрепа. Хората се опосяват, че могат да бъдат възприемани като членове на ИДИЛ. От друга страна, групировката упражнява насилие върху гражданите там, извършва екзекуции и така нататък. Има нещо, което представлява голяма загриженост за нас. Това е, че ам, регион, ам, от който части, които са важни за снабдяването с хуманитарна помощ, са окупирани от Даеш и е трудно за тези граждани да имат достъп до помощ. Всички станахме свидетели на това, което се случи в Алепо през декември. В, тогава много се обезпокоихме от доклади за това, че някои хора са били екзекутирани, а други просто са изчезнали. Това е нещо, което трябва да се проучи, трябва да се види какво точно се е случило, къде са хората, които са изчезнали, членове на семейства, на, на, на семейства на такива хора се свързаха с нас. Мога да отговоря на въпроси по тази тема, ако ми зададете такива. Има местни споразумения, които са сключени. Регионални групи изключиха споразумения. Въоръжените части да напуснат региони, да дадат възможна част от гражданите да да бъдат също преместени. Um, обаче, когато говорим а, за това хората да се върнат а, на породните си места, ще има ли някакви гаранции за това, че ще а, може това да стане по сигурен начин? Сирия е доста многообразна в момента. Споменах и въпроса с, с а, религиозния момент. има кюртски сили, военни сили, които участват. Това, което се прави от тях, дали е само политическа стъпка или имат някакви други подбуди, Друга тема, която е важна е за водоснабяването на Дамаск. Този регион също е окупиран от определени групировки и хуманитарни представители на хуманитарни а, организации нямат достъп до този регион, за да отсърнят проблема и да могат хората отново да имат а, снабдяване с питейна вода. Това е неприемливо от а, хуманитарна гледна точка и гледна точка на международното право. Сега, ако отправим зор към бъдещето а, и други оратори, споменаха този въпрос. Какво ще се направи в бъдеще с тази страна? На къде ще поеме тя? Генералният секретар и върховният комисар ясно заявиха, че ситуацията в Сирия трябва да бъде разгледана от Международният наказателен съд. Ам, може да стане това само ако ам, съвета ам, по сигурност ам, даде своето съгласие. През декември а, беше предложен а, беше предложено създаването на един механизъм, който да е независим, независим и международен и а, да ам, се използва и от един бъдещ международен трибунал, който да бъде създаден. Да се окаже подкрепа на правосъдието и на а, отчетността на ам, ам, политическия процес, който тече в Астана. Ам, е много важен. Ние следим какво се случва там. Европейските институции могат да играят и също много важна роля в политическия процес и най-вече да бъдат включени човешките права, човешките права да се превърнат в една основа върху която да се гради мирния процес. По такъв начин а, е, може да се обхване многообразието по един устойчив начин и това е много важно за Сирия. А, е, говорим и за прагматичен и за разумен е, подход. Човешките права предоставят съответните възможности за обхващане на това многообразие и политическият политическия процес може да способства за това. Може, трябва да се гарантира устойчивост ако не се зачитат правата на всички, както и достоинството на всички, както каза епископа, това няма да е устойчиво. Освен това, искам да кажа и нещо друго, което вече споменах за подкопаването, уронването на международните стандарти. Европейските страни и Европейския съюз може да играе много важна роля при създаването на този световен ред и спазването на международните стандарти. И още две неща искам да кажа. А, първо, а, трябва да се види по какъв начин Сирия ще се справи с всичките престъпления от миналото. Някои говорят а, за преходно правосъдие, други казват просто за по някакъв начин да се преработи миналото, но а, всички трябва да сме на едно мнение за това какво се е случило, каква е истината, колко хора са страдали, са пострадали от този а, конфликт и ам, по някакъв начин да се преработи тежкото минало, ам, което обхваща и сегашната криза. И на следващо място ам, ще кажа, че е необходимо да се гарантира тази устойчивост и, е необх... и това ще стане само като се ам, вложат усилия за изграждане на гражданското общество. Гражданското общество не е играло такава роля в миналото. Основните причини за кризата са свързани с отнемане на правото на изразяване и на отнемане на свободата на словото. Гражданското общество играе много важна роля за оказване на подкрепа на тези принципи и трябва да се направят сега усилия за подобряване на ситуацията в бъдеще. Сега можем да се обърнем към професора от Окълхолма. Не говорихме английски цяло, през цялото време и беше казано, че някои от изказванията не сте ги разбрал, за което съжаляваме. Сега ви даваме думата, като ви казваме добро утро. Знаем, че в Оклахома при вас е много рано, при нас е вече късно вечерта, така че готови сме да ви изслушаме. Um,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 пристъпим към дебата. Благодаря. Преминаваме към последното изказване. Okay, Няма микрофон. Мисля, че има наистина много интересни доводи и те трябва да бъдат чути, защото това е всъщност реалността. Заобиколени сме от множество събития. Много малко от нас предвидиха какво ще се случи в Сирия преди 6 години. Едва ли можем да докладваме нещо, кой знае колко добро, това, което първо беше спешна ситуация, вече се превърна в обичайното ежедневие на страната. Ние сме в разгара на опустошителна гражданска война, унищожила по-голямата част от страната, до 470 хиляди загинали, 6,1 милиона разселени, 4,8 милиона бежанци. Сирия всъщност се оказа мястото на хибридни войни. Това, което започна като мирен бунт в името на демокрацията и свободата срещу един тираничен диктатор в началото на арабските революции, много бързо се превърна в конфликти на сунитите срещу шиитите, на светски настроените срещу ислямистите, на Иран срещу Саудитска Арабия, на Русия срещу САЩ, на Турция срещу кюрдите. И всъщност борбата на сирийците за демокрация се превърна в зона на конфликти и различни политически програми – Знаем, че Русия винаги защитава сирийското правителство. Много е важно да се има предвид, че ние видяхме всички злоупотреби, извършени от всички страни в конфликта, но няма никакво съмнение, че правителството на Асад носи огромната отговорност. Не бива да се търсят някакви фалшиви еквиваленти, защото най-голямата вина е на правителството. Ние можем да изброим цяла поредица от ужаси. И въпреки това, международната общност позволи по един или друг начин всичко това да се случи. Сирийците и руснаците нанасят въздушни удари по граждански цели. Сред тях имаме домове, пазари, училища, болници. Използват се експлозиви, бомби, варели, касетъчни боеприпаси. Като повечето загинали са загинали заради преднамерената стратегия на военните на Асад. Сега към тях се присъедини и Путин който иска да опразни от населението зоните, завзети от опозицията. Сирийските военни използват типично бомбите варели. Това са всъщност варели, огромни контейнери, които са пълни с взривни вещества и метални фрагменти. През последните 4 години правителството е използвало и 13 вида международно забранени касетъчни боеприпаси, над 400 нападения в териториите завзети от опозицията. Умират деца, умират обикновени граждани. Използват се и запалителни оръжия. Имахме и разследване, свързано с забраната на химически оръжия. В няколко от докладите си ОНЕ заявява, че сирийското правителство е използвало химикали в атаки през 2014 и 2015 година. Освен това, в местата за задържане в Сирия се извършват изтезания. Над 117 000 са задържани или безследно изчезнали от 2011 година насам. По-голямата част са отвлечени от правителствени сили. В местата за задържане се използват изтезания, има злоупотреби. На затворниците не се дава храна. Има най-различни болести, Същевременно военните са виновни за чудовищни престъпления. To... Те също разделиха сирийския народ и всъщност поддръжката за сирийската революция се промени. Now, Миналата година ислямска държава и предишната Ал-Кайда в Сирия, наречена Джабхат Ал-Нурска, Ал-Нусра, извинете, от всъщност проведоха най-различни акции, свързани с отвличане и изтезание на граждани. Съвместния механизъм за разследване също така установи, че ИДИЛ е използвал и поне при една от атаките си. Жените и децата също са предмет на дискриминация. Жени сунити са били насилствено омъжвани в териториите, контролирани от ИДИЛ. Много жени, включително и заробените язиди, са отвличани, изтезавани, изнасилвани и са обикновено залавени в Ирак и водени в Сирия. Имаме 800 хиляди души, които се оказват в зоните, до които не може да стигне хуманитарна помощ. Същевременно има и много митове, които трябва да бъдат развенчани. Необходимо е също така да бъдем достатъчно смирени и да знаем къде можем да помогнем и къде не. На първо място не бива да се мисли, че кризата в Сирия е плод на провала на САЩ и на ЕС да се намесят военно в Сирия и САЩ и различни европейски държави всъщност се намесиха по военен път в Сирия. Те участват в това, което се случва от доста време насам, поне от началото на революцията. САЩ и няколко други държави, включително Саудитска Арабия, Турция и Катар, участваха първо с въоръжени групи и подкрепа на въоръжените групи в страната. Има страни, които също предоставят оръжие Иран на Хизбола или Русия на украинските милиции. Разбира се, военната намеса в Сирия срещу ИДИЛ се превърна в основен приоритет на западните държави. Това е и основната заплаха за сигурността на Запада. Но Всъщност много бързо борбата с ИДИЛ се замести от други приоритети в Сирия, може би защото се смята, че първото е постижима цел. Можем да очакваме, че приоритета за изкореняване на ИДИЛ ще продължи и при новата американска администрация. А Русия и Турция ще поемат водещата роля във войната в Сирия. Президент Тръмп обясни, че той иска да унищожи радикалния ислямски тероризъм. Тази седмица САЩ и Русия се казва, че са извършили съвместни въздушни удари в Сирия. Администрацията на Тръмп го отрича, но не знаем дали да й вярваме. Всъщност въпрос на време е да се оформи една коалиция между САЩ и други страни срещу ИДИЛ. Тръмп освен това каза, че той ще прекрати предоставянето на оръжие за опозицията, защото казва, че никой не познава тези хора. Необходимо е да отбележим следователно, че преговорите в Астана, които току-що приключиха, не бяха мирни преговори, а военен диалог. Идеята е опозицията да се убеди да се предаде или да я сполети съдбата на източно Алепо. Иска се спиранията на огъня по места да се разпространят. Изхода от Астана би могъл да бъде пълната капитулация на повечето въоръжени групи в Сирия, освен ИДИЛ, Нусра, Ахран Алшам и Кюрдската партия, които не участват в преговорите. Ако можем да говорим за някакъв полумирен процес, то едва ли ще се поиска цената за това да бъде Асад да се откаже от властта. Турция може би е последната, която настояваше Асад да се откаже от властта, но на 20 януари заяви, че това вече не може да се мисли реалистично. Foreign, uh, I also expect it will be part... Аз също очаквам, че това ще бъде и условие за новия съюз срещу ИДИЛ и Нусра. Това е новата реалност. Сега повече от всякога ние очакваме от европейските лидери да се застъпят за правата на човека и справедливостта. На първо място вие може да го направите в собствените си страни, защото беженската криза се отрази не само на Сирия, но и на европейските брегове. Знаем колко грозни са политическите и последици. Днес границите вече не са отворени за сирийците, които бягат към Ливан, Йордания или Турция. Освен това, Европейското споразумение с Турция спря потока бежанци от Турция към Гърция и го забави. Мината година 1 милион сирийци търсиха убежище в Европа. Те са по-малко от 10% от общата бройка разселени сирийци. Европейският съюз същевременно е обработи много малка част от подадените молби за кандидатстване за обежище. Ние настояваме европейските държави да изпълнят своите задължения и към ООН. Много е обещано, малко е изпълнено. 70% от финансирането все още липсва. Имам предвид финансирането така както е изчислено от Върховния комисарят за бежанците. Мисля, че либералният световен ред е заплашен. Аз бих желала да помислим и за безопасни зони. Но не виждам да има някакъв сериозен план за защита на гражданското население. По-скоро в Сирия имаме лагери за разселените лица, но дори и тези, които са близо до границата, са често предмет на атаки. Европейската отчетност е единствения лъч надежда в този конфликт. Знаем, че се документират случаите на нарушения в Сирия. Има различни журналисти, граждански организации. Това е най-добре документираната война в цялата ни история. Но усилията за препратка към Международния наказателен съд се провалиха. Благодаря на Ана Гомеш и други депутати от Европейския парламент, които подписаха писмото за създаване на ново разследващо звено. Този механизъм би трябвало да подготвя наказателните дела и да събира необходимите доказателства. Имаме нужда от вашата подкрепа, така че този механизъм да успее. Той има нужда от финансиране и служители, които да го обслужват. В Европейския съюз ние виждаме, че има реална отговорност, защото има всеобща юрисдикция и националните съдилища могат да преследват и съдят за подозрени в други страни. Доста от европейските страни проведоха много важни разследвания освен това, предявиха обвинения на хора, обвинени в отвличания и насилие и изтезания в Сирия. Има няколко страни – Холандия, Белгия, Дания, Швеция, Франция, Норвегия, Германия, Обединеното кралство и Швейцария, които създадоха специализирани звена за военно престъпление, в които участват полицаи и прокурори. Подобни европейски дела не са много на брой, не са и много обхватни, но все пак те дават някаква надежда на сирийските жертви. По отношение на продължаващия конфликт в Сирия, както вече казах, необходимо е да призовем сирийското правителство и въоръжените групи да вдигнат обсадата и да сложат край на произволните атаки. Мирът все още е далеч, но е необходимо Европа да поиска една процедура за помирение и отговорност, така че да се пуснат на свобода несправедливо задържаните, които са хиляди. Освен това, всякакъв план за преход трябва да включва и механизъм за проверка на служителите за сигурност. Би трябвало като минимум този, който е погазвал човешки права, да не може да заема подобен пост. Без тези минимални принципи няма как да има мир в Сирия. Исках да взема отношение по казаното от един от участниците на трибуната. Моля ви, не дейте да говорите за правата на човека като някаква западна ценност. Не става дума за западни права, които да се налагат на сирийците. Човешките права са права на всички хора. И като хора ние трябва да се борим за техните права, а не да казваме правата са някаква западна измислица. Правата са всеобщи. Grazie. Direi che abbiamo avuto... Благодаря. Много всеобхватна обмяна на мнения се получи. Закъсняваме с времето, но ще дам думата на членовете на парламента, госпожа Лох Билех. Благодаря, господин председател. Благодаря, че организирахте е, участието на толкова интересни панелисти. Тази сутрин обсъждахме идеи за това как да се справим с а, а, извършителите на военни престъпления. Днешната тема за този следобед също е много интересна. Имам няколко въпроса. Първо към господин Халеал. Последната ни резолюция за Сирия прията от нашия парламент, разглеждаше основно затворниците и условията за тяхното задържане. Е, лобито на е, активистите за права на човека във връзка с това, идващи от Сирия, беше успешно. Поискахме от офиса в Бейрут да проследят е, последващите действия, особено когато е имало случаи на изчезнали лица, да не се затварят очите пред това. Казахте, че е важно да се подкрепя гражданското общество в Сирия и извън Сирия. Интересуваме какво може да направи Европейския съюз, за да ви помогне в това начинание? И може би, ако чуем Европейската служба за външна дейност после, можем да чуем в кой форум се, подава, се оказва подкрепа на Сирия за справяне с военни престъпления и редица насилствени актове и също така изграждането на процеса на мира. Въпрос към господин Бенке относно отчетността и помиряването. Редица колеги, членове на парламента, написаха отворено писмо до Европейския съюз и държавите му членки в началото на декември, в който казахме, че е, е, обърнахме се към ООН е, с молбата да има специален прокурор на ООН, който да разследва различните военни престъпления. Споменахте резолюцията от 19 декември. Резолюция, която приветствахме, тя се отнася до механизма за разследване и е доста всеобхватна. И в четвърта точка се казва, че тези разследвания се, се отнасят за най-тежките престъпления. Какви са тези най-тежки престъпления и какви не биха могли да бъдат окачествени като такива? Както каза господин е, Ландес, най-вероятно Асад ще спечели въпрос към господин Ландес или господин Бенке. Как може механизма на ООН да постигне отчетност при положение, че ключовите субекти и ключовите престъпници, извършители на военни престъпления, а именно режима на Асад, вероятно няма да приемат този механизъм? труден въпрос. Професор Ландис, вашето изказване беше много интересно. Вие използвахте думата нереалистично, нещо с което съм съгласна. Нереалистично е Режима на Асад и извършителите на повечето военни престъпления скоро да бъдат подведени под отговорност в Международния наказателен съд скоро. Интересуваме какво имате предвид под това скоро, кога конкретно можем да ги изправим пред правосъдие и изобщо можем ли да го направим. Може би това е вашето мнение, че те никога няма да се изправят пред съда. Аз поделям а, част от вашия анализ и като върна назад историята и на моята страна, знаете, имахме нацистка Германия и ако най- водещите лидери не бъдат подведени под отговорност, макар че при нас повечето от обществото подкрепеше Хитлер, но ако лидерите не бъдат съдани, не знам как ще можем да възстановим страната изобщо. Последният ми въпрос е, е към госпожа Уитсън от Human Rights Watch. Споменахте какво могат да направят държавите членки на Европейския съюз. Асад вероятно ще спечели и предполагам, след това той ще каже кой ще може да се върне в страната и кой няма да може да се върне. Това ще е еднолично решение. Така че може да се окажем в ситуация, в която много сирийски беженци не могат да се върнат от дома. Говорихте за това какво може да направи Европейския съюз навън. Но какво точно очаквате от Европейския съюз Споменахте повече финансиране. Тук препращам към конференцията в Лондон, която се овенча с успех. Но има ли други очаквания или искания? Ако се окажем в такава ситуация, някои сирийци да не могат да се върнат у дома след края на войната, какво препоръчвате повече през заселване? Можете ли да дадете повече информация по този въпрос? Благодаря. Благодаря, Барбара след... госпожа Гомеш. Благодаря, че организирахте това изслушване. Извинете, че не можах да дойда в залата по-рано, тъй като трябваше да присъствам на други заседания. Не чух всички изказвания, само последното. Но трябва да кажа, че е изключително важно че за по-малко от 20 часа мобилизирахме над 64 е, членове на Европарламента. в подкрепа за лицата в Алепо, за това да бягат или да останат и да загубят живота им, защото те мислят, че са забравени от целия свят. Искаме да им кажем, че не сме ги забравили и Искаме да кажем, че Европейския съюз ще работи и в съвета за сигурност в Нью Йорк, за да се гарантира отчетността. Въпросът ми е следния. Някой от вас знае ли, че има организации на терен, събиращи доказателства, за да знаем, че един ден ще има отчетност и отговорниците ще бъдат съдени. Защото не е достатъчно просто да кажем, че искаме да ги съдим. Трябва да има доказателства за това. Аз лично знам, че в област Кюрдистан язитската общност работи за да може геносида, извършен там, да е, е отнесен в Международния наказателен съд. Разговаря се с участници, с жертви и така нататък. Нещо подобно прави ли се за Сирия? Това не трябва ли да е една от дейностите, които Европейския съюз трябва да подкрепя в Сирия? На следващо място подкрепям въпросите на Барбара Лохбилер. С интерес ще изслушам отговорите. Но конкретно, когато говорим за Асанд, към момента има редица противоречия. Много хора искат да подкопаят основни принципи – аз отидох в Хомс в началото на конфликта, заедно с друг колега от парламента. Бях на границата между Ливан и Сирия, на 25 км от Сирия. Чувах с ушите си бомбите и виждах, и се видях с първите бежанци, които ни казаха, че не искат да демонстрират срещу Аш, Асад, а искат да демонстрират срещу тайната полиция. Те е трябвало да бягат, защото Асад е, е дошъл и започнал да ги бомбандира. Така че аз не бих се притеснявала толкова от Асад. Защото Джордж Буш нарежда да се из, извършват а, е, изтезания, включително и в а, е, Сирия, той дори вече не смее да стъпи в Европа. Какво тогава става с САД? Грация. Благодаря. Има ли други членове желащи да вземат думата? Давам думата на професор Пенке за 2-3 минути. Мерси, мосър президент. Мерси, мадам. Професор Селман, 2 3 минути. Само 2-3 минути имате. Oui, je disais merci. Благодаря, господин председател и госпожо председател. Искам да поздравя колегата Ландис, който знае за какво говори, защото неговото описание отразява действителността в Сирия, която монсеньор Одо рисува по един много емоционален начин. Ще направя три бележки в качеството си на председател на колегиума за Международния съвет към ЕКОСОК и Международния съвет в Женева за правата на човека. На първо място инструментализацията на правата на човека за геополитически цели унищожава правата на човека. На следващо място две важни неща за правата човека, които могат да бъдат унищожени и да не могат да се развиват. От там нататък едно разглеждане от гледна точка на различните общности в Сирия ни отдалечава все повече от принципа на гражданственост, без който няма демокрация или мир. На следващо място. Относно зачитането на международното право в тази област. Смятам, че особено за Европейския съюз е важно да поддържа процесите за помиряване, които текат в момента на територия на сирийската държава. Много внимателно си подбирам думите, защото без териториална цялост на дър... сирийската държава, без зачитане на международното право и също така хартата на ООН е на базата на принципите за невмешателство и толерантност, не можем да имаме възстановяване на сирийското общество, което е разкъсано днес и възстановяване на целия регион. Ето за това смятам, че Европейския съюз трябва да върви в посока политически мир, помирение на сирийците помежду им и благодаря ви за възможността да се изкажа. Благодаря. Сега ще дам думата на Ева Хорелова от е, Европейската служба за външна дейност. Благодаря. Политическите принципи на Европейския съюз са известни и са посочени в заключенията на съвета. Те бяха споменати и от представителя на ООН. За това ще се съсредоточа върху конкретните дейности, които СВД подкрепя в изпълнение на тези политики. По този начин ще отговори и на въпросите на членовете на парламента. Да се подкрепя гражданското общество в и извън Сирия, да се документират правата на човека и как да бъдат защитавани те. Има конкретен проект, наречен СИДЖА, за събиране на доказателства предвид бъдещо наказателно производство. Освен това имаме проект с Международната комисия за изчезнали лица, която има много богат опит в Босния и Херцеговина, което беше важно политическо досие имаше много голям брой отвлечени и неправомерно задържани лица. Освен това, работим с мрежа, подкрепяща редица организации. Сирийците като цяло оценяват тези усилия, сътрудничат си с нас – Също така се срещнахме с господин Халаси, за да видим как можем да подкрепим работната група за задържаните лица и изчезналите. Важно е да предприемем конкретни стъпки към отчетност, да се преборим с безнаказаността и възстановяването на права на човека. Знам, че това са баснословни думи, но имаме конкретни проекти, за да приложим на дело тези принципи на политики. Конкретно започна европейска инициатива за Сирия – разглеждаща възможното бъдещо създаване, организиране, възстановяване на сирийската държава съгласно принципите на ОНЕ. Конкретно, свързано с възстановяването, се предвижда и помиряване. Планираме конференция в Брюксел за Сирия и региона през пролетта. Няма още утвърдена дата, сигурно в началото на април ще бъде това. Европейския съюз е много важен донор и важен участник, но също така той има и политическо влияние. Както една, един член на парламента каза, той може да мотивира другите донори да спазят ангажиментите си. Искам да подчертая, че Европейския съюз и държавите членки спазиха всичките си обещания от финансова гледна точка. Подкрепяме и политическия процес, като създаваме конкретни условия за разговори между сирийци и подкрепяме работата на специалния пратеник за Сирия в Женева. Благодаря. Сега ще дам думата в обратен ред на панелистите, като се започне с госпожа Уитсън. Дирей, чинко минути minuti a testa perché... По пет минути, по пет минути на човек давам. Имаше един въпрос зададен към мен, свързан с препоръките към Европейския съюз, свързан с, с ам, заселването на бежанците. М много голям брой от молбите са одобрени, но много голяма, но много малка част от тях са били наистина а, заселени някъде. Този процес а, трябва да бъде ускорен, защото хората са ам, оставени на произвола на съдбата. Колко бежанци ще се върнат, трудно е да се предвиди. От стратегическа гледна точка ще е добре да се даде възможност на сирийците да се върнат, защото тези, които са избягали, са тези, които са образовани, професионалисти от средната класа и ам, а, имат отношение към ам, повторното изграждане, възстановяване на страната. Но ам, дали като се върнат ще се чувстват сигурни, това е друг въпрос. По време на Иракската война много хора напуснаха страната, след това се върнаха обратно и ам, ние ам, смятаме, че и в случай с Сирия много хора ще искат да се върнат обратно, в случай, че в страната има мир и сигурност. Благодаря ви, професор Ландис. Um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 Ландис. Благодаря ви, професор Ландис. Господин Пенке, благодаря ви. Няма да ви отнема много от времето и не непременно имам отговор на всички въпроси. От гледна точка на ООН е в по-широк мащаб трябва да кажем, че решението, което се търси, е такова, което да е в полза на всички сирийци. И това е целта. Тук говорим за един процес, който ще изисква постигнато на компромиси, за да се установи мир. Важно е да имаме предвид, че международните стандарти не могат да се разглеждат по един наивен начин. Не можем да кажем, че ако не се спазват на 100%, не можем да направим нищо. Не. Международните стандарти са одобрени от всички държави и режима на Асад също е ратифицирал до голяма степен тези стандарти. Та, да, говорим, че тези стандарти не трябва да бъдат разглежда по такъв начин в абсолютни стойности, че доброто е врага на злото. А всъщност трябва да имаме предвид, че кога ще се стигне до приключване на самия процес е съвсем отделен въпрос. Сирийците трябва да застанат в центъра на този процес. Освен ако не не прибегнем към този е, драконовски изход, е, който спомена го професор Ландис. Имаше сириец, който ми каза за хубавите, за прекрасната мозайка, е, която символизира Сирия и нейното многообразие. Така че трябва да се работи в тази насока. Да не забравяме, че тук става въпроса за конфликт, обхващащ много страдание, много болка, много престъпления. Трябва да се е, направи нещо по този въпрос. Как ще стане? Това не е известно. По какъв начин ще се установи правосъдие? Това не е ясно. Трябва да се говори по този въпрос. Войната показа, че не може да се или освен ако, а, иск, а, освен ако а, искате мирен мирен режим, ако искате мир, такъв какъвто е бил преди войната, няма как режимът да бъде запазен, такъв какъвто е бил преди войната. Говорим за един подход, който трябва да е а, на лице и подход, който ще изисква компромиси. Имаме нужда да кажем, че ам, е необходимо да има отчетност за всички престъпления, извършени по време на войната. Ролята на Международния наказателен трибунал е точно такава да следи за преследването на такива наказания, на такива престъпления. По времето на Буш комисията по разследванията Дърфур беше против такива мерки. Но кой знае? независимият разследващ механизъм, който беше прият от Генералната асамблея, това е нещо ново, ново явление на международната сцена – Както един мой приятел каза, ам, с този механизъм се създава прокуратурата без да има трибунал. И това ще е много а, важно предизвикателство. Инструмента трябва да се използва по един удачен начин, който да е от полза. Необходимо да се събира информация и доказателства и да се ам, извършват разследвания и съдебно преследване там, където е възможно. Такова нещо не е имало до сега. Това трябва сега да е възможно посредством механизма, независимо къде се случва. Thank you. I think I made my point. Ами мисля, че това е което исках да кажа. Благодаря ви. Господин е, Благодаря ви. Аз ще отговоря накратко на поставените въпроси. Вие казахте, че международната общност или най-малкото Европейския парламент са успели в освобождаването на затворниците по съвест. Трябва обаче да кажа, че става дума за много малък брой затворници. Адвокатът Алил Мату все още е в затвора. Мога да изброя множество имена на хора, които са все още в затвора. Освен това, някои от тях принадлежат и към вероисповеданието на режима. Режимът на Асад преди един месец освободи ислямистския лидер, който преди това беше в затвора и то в продължение на 10 години, още преди революцията. Защо го направи? Защото очевидно е имало някаква размяна с този човек, който представлява ислямистите. И сега този човек се е върнал по своите места, скоро ще го видите по телевизията. Ето защо ние трябва наистина да работим заедно с международната общност. Не бива да се случват такива неща. Би трябвало медиаторите сред гражданското общество на Сирия да документират всички тези престъпления, и Европейския парламент да бъде медиатор при всички такива операции. Аз не мога да бъда застъпник за каквито и да било размени на затворници, защото в някои случаи става дума за освобождаване на ислямисти, както вече ви казах, които са били задържани по съвсем конкретни причини – ако Европейският парламент е медиатор при такава размяна, той може да гарантира, че ще бъдат освободени истински невинните, а не в затвора да попадат защитниците на човешките права и гражданското общество, както това ми се случи на мен, както се случи и на водача на тъй наречената ислямистка армия, човека за който ви говорих и който днес е на свобода. Трябва да помислим какво да се направи с хората, които всъщност са на свобода, които доведоха до конфликта между сунити и шиити и си присвоиха революцията. Има 30-40 НПО, които работят в Сирия и извън нея. Ние ги уважаваме. Те могат да ви предоставят цялата необходима информация. Благодаря. Благодаря. Аз искам да ви благодаря отново за това, че ми дадохте възможността да говоря пред вас. Както вече казах, аз съм председател на Каритас Сирия. Освен това съм и халдейски епископ в Сирия. Благодаря за политически анализ, за проучванията и търсенето на решения. Решения, които са много сложни. Надявам се да ме разберете добре. Аз не искам да навлизам в политически дебат с оглед на моята професия, но аз знам какво виждам с очите си. И затова ще добавя няколко бележки. Първо ще кажа, че не бива да оставаме единствено на нивото на критиките. Не бива само да съдим. Както и вие самите го казахте, трябва да се търси решението и помирението, диалога. И това е необходимо да тръгне от самата Сирия, не да се налага отвън. Сирия е страна със своята история, със своите образовани хора. Би трябвало да се покаже уважение и решението да дойде от самата Сирия. На второ място отговарям на госпожа Сара Лея, за да кажа, че аз не съм критикувал западното понятие за права на човека. Не съм имал намерение да го правя. За мен правата на човека са несъмнено международно достижение. Ние трябва да ги защитаваме да защитаваме солидарността, общото благо, религиозната свобода. Всичко това са всеобщи постижения, включително и на западния свят. Бих искал обаче да подчертая, че трябва да се помага на арабския и мисиомански свят да интегрира тази ценност не би трябвало да се създава впечатление, че се дават уроци на някакви по-низко поставени хора. Не. И тук не става дума само за Сирия, изобщо за арабския свят, който сега еволюира, да се види какви са проблемите на този свят, какъв дебат води той с съвременния свят. Арабския свят се чувства застрашен – има чувството, че неговата традиция ще бъде унищожена, историята му също. Арабският и мисулманският свят може да не го казва гласно, но тези хора се чувстват много унижени от колонизацията. Би трябвало да се познава сложността, да се прояви уважение и към исляма, и към арабите, към тяхното достоинство. Не може само да заплашваме, да бомбардираме, да извършваме удари по сирийското население. Това единствено ще доведе до насилие в бъдеще. На трето място нещо много важно. Това е моя опит в Сирия. Би трябвало да се помогне на сирийците да говорят, да казват истината, да не се разчита само на идеологията. Защото ние имаме един военен режим с марксистски оттенъци и би трябвало да се помогне на хората да говорят. Не може някой да се определя само като алауит – Всъщност семейството на Асад е на власт, защото има дълга история и традиция. В други арабски и мисиомански страни виждаме същата племена структура. Те не са по-добри в това отношение. Това е много важна структура за исляма. Така е организирана самата религия. Затова и политиците трябва да отчитат спецификата. Не може да се изказват произволно, трябва да се приеме другия и неговото различие. Християните в Близкия изток също трябва да го правят и ако съм тук, то е за да ги защитя, защото ние много страдаме. Ирак, Сирия, те се изпразниха от християни но самите мисиомани казват, Сирия без християните нищо не струва. Те трябва да са там със своята история, трябва да има диалог и свобода. Точно това искаме и да защитим. Това е моето послание. Като още веднъж благодаря на всички. Грация, грация е да бирва. Благодаря ви. Благодаря на всички, които взеха участие в този интересен дебат, свързан с Сирия и човешките права. Благодаря на всички за участието и за това, че дадаха дължимото на темата. И така, приключваме с тази част от нашето заседание и преминаваме към 15-та точка от дневния ни ред представяне на отчет от председателя на делегацията за връзки с държавите от Маншрек относно неодавнашното и посещение в Египет. Thank you.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 Merci. Bene, senza, eh, cominciamo questo ultimo punto all'ordine del giorno. Da започнем сега с последната ни точка от дневния ред. Ще има представяне от делегацията за връзки с държавите от Машрек. Е, Si tratta del resoconto che il presidente della delegazione. Ще има отчет от представителя на делегацията за връзки с държавите от Машерек относно посещението им в Египет. Много ви благодаря, че сте тук сред нас и ще продължим с тясното си сътрудничество с председателя на делегацията и по време на втората част от парламентарния мандат. В Египет ситуацията е сложна. И за това смятам, че членовете на нашата комисия ще проявят интерес към това, което има да ни каже председателя на делегацията за връзки с държавите от Машрек. Човешките права са много важна тема, която е била застъпена по време на срещата с, египетските ни партньори. Обсъдени си отделни случаи, както и ситуацията с някои от неправителствените организации. Ще говоря на португалски, господин председателю. Бен, жана, já não nos víamos há muito tempo, não é? Е, Portanto, vamos continuar, mas agora numa questão distinta que tem a ver precisamente. Благодаря. края на октомври, началото на ноември бяхме на посещение в е, Египет. Това беше официално посещение в е, Египет. През последните години обаче не беше така. Имаше институционални промени в страната, президента беше сменен. Станахме свидетели на египетската революция и Трудно е да се поддържат връзки с страната, но ние полагаме усилия в тази връзка с още шестима колеги от социалистите от ЕНП и либералите осъществихме това посещение в Египет. И то в един много важен момент, защото става въпрос за някои теми, които вече бяха обсъждани между египетските органи и Европейския парламент. 40 резолюции е приел Европейския парламент през последните години, свързани с Египет. Говорим за Египет, но не говорим с Египет. Трябва в лицето на Египет да намерим наш партньор. Има парламент, който не функционира, имаше избори, обаче след това ам, се отдаде първата ни възможност и ние поканихме египетските си колеги тук в парламента и след това им върнахме визитата. От 8 години не е имало такава официална делегация, от, официално посещение от нашата делегация за връзки с Машрек, с президента Ясиси, с председателя на парламента, с други високопоставени лица. Имаше срещи, срещнахме се с дипломати, срещнахме се с представители на религиозните общности, с Великия имам и с други. Е, имаше някои ограничения, свързани с нашето е, пътуване, с нашето посещение, но така или иначе е, доста пълна ни беше програмата. Мога да очертая и основните аспекти, защото вие сте получили отчета ни може да се запознаете по-подробно с отчета. Сега ще използвам отреденото ми време, е, за да проведа дискусия с вас, защото самия отчет може да си го прочетете сами. Знаете всичко за Египет, няма нужда да повтарям това, което вече знаем. Искам да кажа, че ние се концентрираме върху економическото положение в Египет – а, там има и социални, обществени а, проблеми, които се ширят в а, Египет. има и проблеми свързани с сигурността, с, с стратегическото опозициониране на страната. Не става въпрос само за Сирия. Не стана въпрос само за Сирия по време на това посещение, стана въпрос и за ам, а, други страни с, с египетските ам, ни партньори. Говорихме и за Либия. А, на следващо място беше обсъдена темата и за човешките права. И преди това сме имали възможност тук в Европейския парламент да се сре, да разговаряме с египетски депутати. те са били тук и, в, коми... а, и тук в комисията по човешките права сме обсъждали случаи с Реджени, но Колегата Кацулино може след това да каже нещо в допълнение. Имаше заседание посветено на тази тема. Е, египетския посланник в Брюксел беше поканен да присъства, за да говорим и за друго задържано лице от Ирландия. Ам, Освен това обсъдихме и новото законодателство, свързано с неправителствените организации. Това са важните аспекти, свързани с засилване на сътрудничеството с египетските ни органи, с египетските ни партньори. Осъществихме контакти с много ам, важни представители на египетските власти. Става въпрос за нови инвестиции от страна на Европейския съюз, за нови средства, така че Египет да може да се справи по-бързо с ширещата се в страната криза. Но трябва да кажа, че за съжаление За кредитите, които се а, договарят, а, се изисква спазването на строги а, макроекономически критерии. Ам, говорихме и за бъдещото развитие на страната и за бъдещото ни сътрудничество. Също така, преди това а, посещение много подробно обсъдихме темата за Египет по време на среща ни с, господ... с президента Алсиси той а, пое ангажимент а, лично да се заеме с проучване на случая с а, м, Джулио Раджони и ще а, се запознае с списъка с задържаните лица и особено с младежите, които са били задържани по време на а, мирните демонстрации през последните години. Това е нещо много важно. Това, това са две области, по които трябва да разговаряме с него и да го питаме какво точно е направил. Колегата Кацолино може да каже повече по тази част от нашето посещение. Ние и двамата сме тук, затова няма само аз да говоря. Ако може и той да каже нещо. Андрея, може би да кажеш и ти нещо в допълнение. No, sono, gli sviluppi sono sotto gli occhi di tutti. All'indomani della nostra visita всички знаят какво се случва в страната. Освен това, отчетът от нашето посещение е достояние на всички. Ти очертай основните въпроси и срещата ни с представителите на парламента на Египет. По време на дискусиите стана ясно какво точно ще се случи в последствие води се разследване от прокурора на Египет, което доведе до срещата му с римския прокурор. Opinione egiziana, sia nella versione integrale data alla Procura di Roma. И така, както се вижда, от този а, случай а, от много страни е показан ангажимент за предприемане на определени действия и да се а, разследва а, случай, свързан с а, бруталното убийство на а, този италиански гражданин. А, ние говорихме директно с президента и какво се случи след това е известно на всички вас. Трябва сега да да имаме предвид, че става дума за една държава с население от над 100 милиона. Страната расте много бързо. 47% от населението е над 30 годишна възраст. Много висок е процента на бедността. В момента тече инициатива и от страна на МВФ. Има и макроекономически контрол, който се упражнява и който е много строг, като се прави оценка на економическото и социалното състояние. Срещнахме с представители на Министерството на образованието беше казано, че много трябва да се направи и в тази област. Трябва да се построят училища, трябва да се намери и персонал, да се намерят учители, които да преподават в тези училища. Това означава, че а, трябва да се приемат тези предизвикателства, които пред които е изправена страна с население от над 100 милиона. Трябва да се засегнат тези големи въпроси, които все още не са решени. Трябва да се помогне на тази държава, която бавно се придвижва към ам, демокрацията. Говорихме с представителя на неправителствените организации. А, има опасения, обаче чрез финансирането на НПО ще се финансира косвено мусулманското братство. Те не го казаха директно, но така се подразбрам. подразбра. Това става ясно и от законодателството, което е прието от парламента и се отнася до НПО. Има големи противоречия, разбира се, и е, трябва по някакъв начин да се справим с тях. Благодаря ви. Иска ли още някой да вземе думата? Госпожа Лох Билер и госпожа Нагоме. I... Благодаря ви. Аз не съм член на делегацията Машрек, но съм член на подкомисията по правата на човека. Внимателно ви слушах и ще взема отношение само по тази част. Вчера разговаряхме в АФЕД по същия въпрос – в Египет има нарушения на правата на човека. Госпожо председател, на вас ви е казано, че имаме твърде много резолюции за Египет. Добре, но с какво ги сравняваме? През 2016 година човешките права в Египет бяха абсолютно потъпкани. Освен това, в живота не може да има прекалено много резолюции. Тук се казва, че има двоен стандарти, западни ценности. Аз препоръчах да се използват самите египетски източници, защото има прекрасни изследвания за правата на човека, има и проекто закон от 2015 година за изкореняване на изтезанията. Има прекрасни проучвания по насилствените безследни изчезвания. Те са правени от чуждестранни НПО, така че е добре винаги да се включват правата на човека при дебатите с Египет и в Египет трябва да се използва това богатство на добре подготвените НПО – и тези НПО не бива да бъдат нападани от правителството, а напротив да бъдат подпомагани. Не може да се предполага, че ги финансират същите източници, които финансират мисюлманските братя. Да, аз посетих Египет миналия май или април. И всъщност разговарях с правозащитници, които обясниха, че сега положението е много по-лошо, отколкото по времето на диктатора. Това е много зле. Разбирам, че има сложности, но виждаме, че много от тези, които подкрепиха някога Алсиси, сега са разочаровани. Както и вие посочихте, едва ли не се казва, че правозащитниците в Сирия работят по чужда команда. Това е абсурдно, защото гражданското общество на място е много развито. Той динамично наистина има и информация, която може да постъпва отвън, но това е общество, което реагира. Разбира се, в Европа имаме най-различни групирания. От една страна имаме привържениците на тъй наречената реал политик, но един ден те ще си платят за това, както си платиха и тези, които подкрепяха Мубарак. Това, което се случва в Египет, не може да продължи така. Няма значение колко пари ще хвърли Европа в Египет и европейските държави, дори да продават оръжие в Египет, няма да успеят, защото винаги е необходима подкрепата на народа. Миналия месец беше изпратено писмо на госпожа Могерини и на Европейската банка за възстановяване и развитие – Въпросът беше как може да се помага с проекти на гражданското общество, когато то бива предмет на задържане, изтезания, арести в Египет. Разбира се, отговорът беше типично бюрократичен и не казваше нищо Затова и не сме стигнали кой знае колко далеч. Добре, сега и аз ще говоря на английски, за да говорим всички един и същ език. По първия въпрос. Не знам дали сте ме разбрали правилно. Аз не казах, че имаме прекалено много резолюции, но казах, че има доста през последните пет години. Вие питате в сравнение с какво? Мога да ви кажа. В сравнение с Израел и ивицата Газа. Има и много други региони по света, за които не можем да си затворим очите в Европейския парламент. Всъщност, този доклад отразява разбирането на всички членове на делегацията, посетили Египет. Аз наистина мисля, че имаме двоен стандарт и наистина вярвам, че сме пристрастни, защото в някои случаи един човешки живот е особено ценен, а в други един милион животи не струват нищо. Затова ние отделяме голямо внимание на определени случаи и не казвам, че прекаляваме. Разбира се, че ние трябва да говорим за правата на човека. Това не може никога да бъде прекалено. Но пак ще кажа, наистина в парламента има двоен стандарт. И ако искаме да намерим решение на всички проблеми, свързани с правата на човека, трябва да разговаряме с хората, да преговаряме. Това не означава, че ще бъдем съгласни с всичко, но трябва да говорим. Защото не го ли направим, ще е много по-трудно да се намери решение. И през следващите 6 години нищо няма да се промени. За нас делегацията за отношения с, м... с държавите от Машрек беше много важно да поканим европейски парлам... египетски парламентаристи тук, след това да посетим Египет и да разговаряме по тези въпроси, а не да настояваме за извинения. Искахме да посетим някои затвори и затворници. Това не ни беше позволено, но затова пък и ние казахме, че самия отказ е доста лош сигнал. Обикновено, ако няма проблем, такива визити са разрешени. Може би нещо се е загубило при превода, но така или иначе за нас са най-важни правата на човека, но пак казвам, те трябва да бъдат обсъждани с хората на място. Именно за това разговаряхме с всички групи, с НПО. Ето, Ана говореше за слабостите на гражданското общество – затова и в нашите препоръки имаме една водеща препоръка. Опитвам се да я намеря. Ето я подчертаваме, че ние сме обезпокоени от решението на Египетския съд – да замрази средствата на независими НПО. Призоваваме Египет да изпълни Конституцията и своите международни задължения да зачита свободата на изразяване. Подчертахме, че силното гражданско общество е гръбнакът на една демократична и плуралистична система – Не смятаме обаче, че трябва само ние да говорим. Не, трябва да говорим с отсрещната страна. Да се говори дори за най-трудните проблеми, защото това правиш с приятелите си. Много работа предстои. Чухме също така да се казва, че що се отнася до свободата на словото, то можем да кажем, че и тя и изобщо основните права са пострадали повече сега, отколкото в миналото. Пак казвам, правата на човека са основен водещ проблем при нашата дейност. правата на човека са в сърцевината на нашите дейности. Но същевременно ние не искаме да се месим и да даваме уроци. В Европейския съюз също имаме доста проблеми с правата на човека. Така че не ние сме тези, които трябва да се налагаме на третите страни или на Близкия изток. Има какво да научим за правата на човека. Така или иначе, обаче, делегацията за връзки с държавите от Машрек има доста проблеми. Ние работим по Сирия, но няма как да говорим с Сирия. В Египет 6 години нямаше с кого да разговаряме. Добре, можем да Разговаряме с Йордания, сега вече имаме съответните колеги в Египет. Критиките са позволени, но и към двете страни. I'm criticizing that Държа да няма недоразумение, за това взимам думата. Аз постоянно критикувам двойните стандарти в Европейския съюз когато говорим за политиката за беженци, сега се подготвя да се изпращат хора обратно в Либия, макар че се знае, че те ще бъдат изтезавани и там. Не това имах предвид тук обаче. Аз участвах в делегация на АФЕД на посещение в Египет и в част от мой проект. И не само в Египет, но и в други страна страни се наблюдава същата реакция от страна на политиците, когато се постави въпроса за правата на човека. Казват веднага, веднага се съсредоточавате в нашата страна. И след това, в хода на дискусията, се намират по-задълбочени начини как да се подобри положението. Радвам се, че споменахте посещението на затвори в Египет, нещо, което и аз съм се опитвала да направя и установях, че нови а, някои държави членки не искат да се правят такива посещения на, държа, на затвори и делегацията на терен не ми помогна по никакъв начин да посетя затвори. Трябваше да мина през моето правителство и през немското посолство, за да посетя затвори. Но трябва да продължим да действаме, тъй като много хора са в затвори и в ситуация, в която никой не искаме да бъде. Благодаря. Добре, тогава ще обобщя тази дискусия със следното. Знам, че при тези посещения на делегации трябва да проявим дипломатичност пред различните власти на различни държави. Вчера в АФЕТ се срещнахме с председателя на Комисията по външни работи на Египет и се казаха следните неща. На първо място казахме им, че си даваме сметка в колко трудно положение се намира е, Египет, свързано с политическото, социалното положение. Казахме, че Египет е важна страна за стабилността на целия регион, но тази стабилност не може да е в ущърп на правата на човека. И тук трябва да се променят нещата. Също съм съгласен, че е добре да имаме по-малко на брой резолюции, но може би е добре в комисиите да се води една политическа битка. Например, в нашата подкомисия по права на човека поискахме да изпратим делегация в Египет, за да видим на място какво е положението. А в АФЕТ ни казаха не може. Какво означава това? Че освен тези въпроси, трябва да преобърнем и политическите нагласи. Надявам се да работим заедно, за да постигнем тази цел. Благодаря на всички вас. и продължаваме утре сутрин в разширен състав на бюрото. Приятна вечер!